дебата за Етиопия. Първо ще помоля колегите докладчици да вземат думата. Господин Себастиан, благодаря, господин председател. На първо място искам да ви поздравя да се поздравим всички за постигнатия консенсус по резолюцията. Това е дълга резолюция, сложна. Няма как да е иначе, когато говорим за Етиопия. Ние искаме да заклеймим това, което прави правителството. То турмози стопаните, мирните протестиращи. То се опита да разшири границите на Адис Абеба. Един план, който беше пагубен, като се има предвид и лошия климат. Много от правозащитниците също така ни уведомиха, че при протестите са били убити 140 човека. Затова имаме тази резолюция. Същевременно ние искаме изобщо чрез резолюцията да говорим за положението в Етиопия. Там демокрацията е провалена, защото управлява една единствена партия, която репресира всички, репресира и етническите общности, като тези на Оромо или на сомалийците – Същевременно антитерористичното законодателство всъщност се използва за политически цели и преследване на членове на неправителствени организации и европейски граждани. Разбира се, важно е да се борим с тероризма, но ние трябва да изискваме от Етиопия. Би трябвало да изискваме тя да спазва всички права на човека. Етиопия, освен това, е една от най-бедните страни в света. Нивата на бедност е, са невъобразими. Европейския съюз е най-големият донор на Етиопия. Трябва да се възползваме от тази резолюция, да поискаме етиопското правителство да спазва правата на човека. Благодаря. Благодаря ви. Изабела Анолфи. За една минута. Благодаря. Свободата на изразяване е основно човешко право, което трябва да бъде защитавано. То е защитено от хартата на Африканския съюз, както и по споразумението от Котоно. Правата, които са заложени в съобщата декларация по правата на човека, трябва да бъдат спазвани трябва да се включват всички представители на обществото, представителите на гражданското общество. Следва да се гарантира, че Европейският съюз ще допринесе африканските държави да се освободят от колониализма, без да попадат в клопката на неоколониализма чрез сключването на споразумение за свободна търговия. Благодаря, господин Демесмейкер. Благодаря, господин председател. Етнически групи като Ромо и като Амхара в Етиопия са в тежко положение, защото те са опозицията в тази страна и стават обект на насилие. Страната има добър економически растеж. Е, тя е един от добрите ученици в Африка, но положението с човешките права не е розово. Економическия растеж има и своите отрицателни страни. Правителството мачка всички, които искат е, да изразят различно мнение. Журналистите са в тежко положение. Реформите се прокарват без да се е, счита и е, мнението на, на населението. Тук трябва да спомена плана за разширяване на Адис Абеба. Е, поради този план имаше протести и вследствие на тези протести над 100 души загинаха. Плана сега беше оттеглен, но положението не е стабилно. Ако Етиопия иска да защити свои економически интереси, да бъде любимка на Европейския съюз, трябва да предприеме някои промени. Благодаря. Думата има председателя. Господин Ижи Поспишил. Председайци. Благодаря. От името на нашата политическа група искам да подкрепя проекто резолюцията Обсъждаме въпрос, свързан с състоянието на правата на човека в Етиопия и то е само няколко месеца, след като сме ги обсъждали вече, защото се наблюдават някои събития в Етиопия. В края на миналата година 140 души бяха убити по време на мирна демонстрация в Адисабеба. Те са хора, които а, са протестирали срещу промяната на гъустройствения план на, на Адис Абеба, което ги прогонва от а, техните домове. Отново се налага да обсъждаме състоянието с правата на човека в тази страна. Очевидно е, че на този етап Европейският съюз трябва да протестира срещу поведението на етиопското правителство, начина по който те се отнасят към опозицията, към медиите, това, че потискат свободата на изразяване. Етиопия е сред първите 10 държави в света, където журналистите са подложени на най-силна силен натиск. Ежедневно се хвърлят в затвора активисти. Не се създават нормални условия за участие в НПО. Също времено страната се нуждае от помощта на Европейския съюз, но тази помощ трябва да бъде обвързана с изисквания за спазване на правата на човека. Да, трябва да им помогнем, но само ако правителството подобри състоянието с спазването на правата на човека. Благодаря госпожа Бесера. Благодаря, господин председател, господин комисар. Докато държавите членки спорят как да си разпределят 160 хиляди бежанци, Етиопия е една бедна страна с 96 милиона жители, приема над 700 хиляди бежанци от Южен Судан, Сомалия и Еритрея. Същевременно Етиопия е много важна е, от гледна точка на притока на емигранти, които идват в Европа. Ние можем да решим проблема само ако заедно работим по причините за миграцията. Много е хубаво, че миналия ноември се стигна до споразумение по миграцията за Африка с 253 милиона евро, 10 действия за африканския рок. Но ме интересува каква е ролята на парламента в е, изпълнението на тази програма. От друга страна, в Етиопия се потъпкват човешките права. Между 2014 и 2020 година само чрез Европейския фонд за развитие ще дадем на Етиопия 745 милиона евро. Има ли, господин комисар, някакъв инструмент, така че тези пари, които наливаме, да не помагат за потъпкването на правата на човека? Е, е, мадам е, Мари Христин Вържия. Госпожа Вържия. Благодаря, господин председател. Това е първата резолюция за Етиопия от 10 години. От 2009 има репресивен климат в страната. НПО са положени на а, малтретиране. Има също извън съдебни екзекуции хората бяха против разширяването на Адиса Абеба, което ще, ще да ги прокуди от домовете им. От пет години има сериозна суша в страната. Много хора се нуждаят от помощ за прехрана. Сред тях има деца и беженци. Това е страна, където отиват доста беженци от региона. Чрез процеса от Картун Европейският съюз трябва да работи за справяне с миграционният поток, но се съмнявам, че това ще стане. Етиопия приема много беженци от африканския рок, но трябва да имаме предвид, че не може да има развитие без повече демокрация. Да, Европейския съюз настоява да се спазят всички права на етиопските граждани, тази страна, която разполага с много богати ресурси. Благодаря. Господин Панцери има думата. Благодаря. Вече няколко месеца е, жителите на района Аромия протестират против плановете да се разшири територията на Адиса Беба. В миналото имало подобни ситуации. Хора е трябвало да напускат е, своите е, местообитания и вследствие са изпадали в крайна бедност. Ставаме свидетели на една много тежка хуманитарна криза в Етиопия, една от най-тежките от 2005 година на сам. Призоваваме да спре сплашването, да спре насилието Естествено, Етиопия трябва да сътрудничи с СС по въпросите на бежанците и миграцията, но тъй като етиопското правителство получава средства от Европейския съюз, ние трябва да следим какво се случва с тези средства и не трябва да позволяваме в Етиопия да има нарушаване на човешките права. Благодаря. Време е за ораторите от името на политическите групи. Първо от името на социалистите и демократите, госпожа Ана Гомеш. За една минута, заповядайте de manifestantes Oromo em addis abeba que resultou em pelo menos... Е, аз искам да говоря за репресията срещу протестантите в Адиса Беба. 140 убити. Това показва бруталността на правителството, което иска да запуши устата на опозицията. Правителството непрекъснато следи своите граждани. Арестува журналисти от опозицията, студенти, също така реже финансирането на правозащитните организации, а одобрява междувременно някакви мегаломански проекти, които изискват експроприирането на земи. Всичко това се случва с подкрепата на Африканския съюз и Европейския съюз, който всъщност допринася много за бюджета на етиопското правителство. Нещо, което застава срещу нашите принципи. И също така води единствено до отчаяние в региона, защото хората са отчаяни. Не си научихме уроците от арабската пролет. Необходимо е да поддържаме отношенията с правителствата, но наистина да се борим за демокрацията и правата на човека, докато все още има време за това. Благодаря колегата Яковчич. Не, председавайчи. Благодаря, господин председател. Списъкът от антидемократичните действия, предприяти от етиопското правителство, е твърде дълъг. Съжаляваме, че това е една от най-бедните държави в света. От друга страна обаче, в този списък са включени злоупотреба с закона за борба с тероризма, за да бъде упражняван натиск върху опозицията, върху журналисти и обществеността като цяло. Всичко това засяга в голяма степен и правата на малцинствата. Следва да подчертаем, че има градоустройствен план за Адиса Беба, който води до заграбване на земи от региона Оромия. Затова призовавам Етиопското правителство да започне диалог с нас, с ОНЕ, за да могат да бъдат предоставени нови помощи за страната, защото ние искаме най-доброто за тази страна и нейния народ. Благодаря ви. Палама Лопес Бернеко. Благодаря, господин председател. Първо трябва да благодарим на групите за това, че работиха заедно, за да заклеймят репресивните действия на етиопското правителство. времено ние искаме да облегчим економическото положение в Африканския рог заради множеството бежанци там. Ние трябва заедно да се борим и за освобождаване на политзатворниците и пълно зачитане на правата на човека. Европейската отговорност обаче отива по-далеч от тези неотложни призиви. На първо място е, Европа има економическа отговорност, защото Етиопия е зависима в световната търговия, мултинационалните компании инвестират в региона и това води само до неравенство е, по отношение на богатството и достъпа до земя, до бедност, до погазване на социалните права. Не бива също така трети страни да се използват като затвори за мигранти и Европа да не изпълнява своите международни задължения. Всъщност, този фонд за развитие понякога не допринася за социално-економическото подобрение, а единствено за сигурността. Би трябвало обаче на първо място да се работи по подобряване на социално-економическите условия. Благодаря. Колегата Мамикинс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Етиопия е една от най-древните и културно богати цивилизации. Тя съществува вече в продължение на хилядолетия и там има различни етноси. През последните няколко десетилетия положението в тази страна се влуши, има много нарушения на човешките права и това пречи на социоекономическия напредък в страната. Събитията от близкото минало, свързани с разширяването на Адиса Беба, знаем ги какви са, те доведоха до натиск, насилие върху журналисти, върху протестиращи, има натиск и спрямо използващите интернет. Това е действителността. Европейския съюз е един от основните донори. Той дава много пари за Етиопия и трябва да се заеме с всички тези проблеми, като използва целият инструментариум на разположение. Етиопия трябва да стане малко по-отговорна и ние трябва да й помогнем. Настоящото положение не ни удовлетворява и страната трябва да се трансформира колкото се може по-бързо. Благодаря. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. Господин Станислав Полчак. Дякую, пане председател. Благодаря. Заедно с колегите ми аз съм убеден, че репресивните действия срещу граждани или срещу политически затворници или срещу журналисти само задълбочава бедността, което не създава добър имидж за правителството на Етиопия. Има криза с бълженците и това може би е само върха на всички проблеми пред страната. Ние трябва да припомним на етиопското правителство категорично, че трябва да спазва демократичните процедури. Ето защо ние ясно трябва да заклеймим предприеманите действия. И това трябва да намери отражение към помощта за развитие, която се отпуска от Европейския съюз. Благодаря, господин Фария. Благодаря. Наистина етиопското правителство уби 140 протестиращи срещу плана за разширение на Адис Абеба. Всъщност това бяха протести на хората, чието земи бяха отнети, повечето от тях фермери. Бяха убити и студенти, които също протестираха срещу този план. Върховният представител Фредерика Могерини би трябвало да се опита да промени ситуацията в Етиопия. Всъщност сега правителството реши да оттегли плана, за да има мир, но ние не бива да се подлъгваме от тази проява на добра воля. Сега повече от всякога Европейският съюз трябва да използва всички механизми на разположение, за да не попада в капана на етиопското правителство. Много ви благодаря. От името на комисията, комисаря Мимица, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Европейския съюз и неговите държави членки разговарят редовно с правителството на Етиопия по темата демокрация и човешки права. Винаги отправяме едно и също послание. Економическото и социалното развитие трябва да върви ръка за ръка с политическите и човешките права, за да може то да е устойчиво. Силно гражданско общество, свобода на сдружаване, свобода на събиране. Всичко това са елементи, които са неразделна част от успешната и добре развиваща се економически страна. Плановете за разширение на Дисабеба към района на Аромия ни изпълниха с тревоги. Населението пък на района Амхара не получи толкова внимание в медиите, но там също има жертви. На 23 декември миналата година говорителя на СВД призова за мирно решаване на споровете. Това показва, че имаме конструктивен диалог с цел справяне с проблемите. Призоваваме за яснота и за спиране на насилието срещу протестиращите. Онези, които са извършили нарушения на човешките права, трябва да бъдат подведени под отговорност. Казахме това пред етиопските власти в Адис Абеба и в Брюксел, когато външния министр на Етиопия посети госпожа Могерини. Това стана на 13 януаря. Министъра призна, че има проблеми, каза, че плана за разширяване на Адиса Беба е оттеглен. В Етиопия има и други проблеми. И по тях работим с правителството на страната. През последните десетилетия населението на страната се разрасна неимоверно и то вече е над 100 милиона души. Това създава големи проблеми във връзка с намаляването на бедността, услугите, създаването на работни места. Има и сериозни последици от суша, от явлението Ел Ниньо. Над 10 милиона души имат нужда от помощ. 8 милиона вече получават помощ по правителствени програми. Всичко това заплашва социо-економическото развитие на страната. В тази връзка трябва да кажа, че Европейския съюз предоставя и ще продължи да предоставя политическа и финансова помощ цел подобряване на човешките права в Етиопия. Освен това ще подкрепим и усилията на правителството за намаляване на бедността. Етиопия е най-големия бенефициент по 11-та програма за развитие. Тя получава над 700 милиона евро. Има средства и по различни регионални програми, по доверителния фонд за спешни ситуации, по фонда за разселени лица в Африка. Въпреки огромните си нужди, Етиопия води политика на открити врати и е най-големия приемник на бежанци в Африка. има над 700 хиляди бежанци в тази страна. Европейския съюз дава помощ за страната и е, чрез инструментите за помощ на африканския рок. Има и програми за мобилност, включени с тази страна. Етиопия е важен партньор. Тя е важна за борбата с измененията в климата, за регионалния мир, за стабилността. Това са все въпроси, които са много важни за Европа, важни са за Етиопия и за целия регион. Европейския съюз ще продължи да настоява за спазването на човешки права в Етиопия и ще подкрепя тази държава и ще я приканва да зачита основните свободи на своите граждани. Благодаря. Благодаря, благодаря господин комисар. Получил съм 7 проекта на резолюции и сега искам да кажа, че дебата по тази тема приключва. Гласуването ще е веднага след дебата по последната точка. След 20 на минути приблизително стигаме до последната точка. Тя е посветена на Северна Корея. Започваме с докладчиците. Първи е господин Шкърлец. absolute breach of the rules what you are doing and I wonder we Нарушавам правилата, но сме около 45 души от 750 общо депутати. Можете ли да ми кажете, господин председателю, защо онези от нас, които се правим труда да сме тук, ни ни се позволява да се изкажем по процедурата за спонтанни изказвания. Защо решавате да ни дадете думата? Мисля, че а, ни а, дължите поне от чувство на колегиалност а, обяснение на тази процедура. Защо решавате да, да ни дадете веднъж